ЕНФ искане да се променят някои членовете в делегациите. Тези номинации ще бъдат описани в протокола на тази сесия. Ако няма никакви наблюдения и забележки, съответно, тези промени ще бъдат счетени за приети. И по искане на групите, заедно